Buongiorno a tutti, cominciamo. Добър ден на всички, нека да започнем. Allora, il primo, innanzitutto vi ricordo di prendere le carte elettroniche. Преди всичко искам да ви припомня, че ще гласуваме с карти. Надявам се да ги носите. Комина di un nuovo membro della Corte dei Conti e in particolare... Изборът на Всъщност, днес тук ще изслушаме кандидата от посочен от австрийските органи, господин Харалд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 и а, натрупах много голям опит. От 74-та година всъщност съм работил към сметната палата. Ich habe deshalb 1979 vom... Бях и в парламента. През 77 година станах депутат в парламента и там а, също се занимавах с аудит, с проверките, като бях в съответните комисии и си дадах сметка обаче какво значение имат политическите решения. А, в парламента и се, е, отговарях точно за връзките с Сметната палата, така че познавам а, и двете страни. Бил съм и аудитор и а, е, парламентарист, който а, отговаря за контактите с Сметната палата. Имахме винаги по всяко време отлични отношения, много последователни, много плавни. Освен това съм работила в социалната комисия, комисията по здравеопазване, по външни работи, по економическата комисия към парламента и други. Изпълнявал съм и политически функции, председател на съвета за защита на данните, на комисията по осигуряването, комисията по конституционните въпроси към парламента – Тоест, изпълнявал съм различни длъжности, които всички изискваха голяма степен на независимост, не само Само това съм. Имах връзки и с медиите, в съвета по меди се взимаха политически решения, които трябваше да се взимат единодушно. В съвета за защита на данните, всъщност. Как да се запази е, независимостта? Това беше за мен изключително важно, защото и като служител на Сметната палата, и като парламентарист. Това беше първото условие. И накрая, защо кандидатствам за работа в Европейската Сметна палата? Бюджета, европейският бюджет играе все по-важна роля. Много е важно европейските граждани да са уверени, че данъчните приходи се управляват добре, че парите на накоплаците не се пилеят. Това е много важно, за да се укрепи доверието на европейските граждани в европейските институции. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Инес Аяла Сендер. Благодаря. Нека да приветствам господин Йогер Бауер тук в нашата комисия. номиниран от органите на Австрия. Бих искала, след като имаме вашите писмени отговори на някои от въпросите, ако може да отговорите на някои допълнителни въпроси. Що се отнася до вашата професионална биография. Е, вие казахте интересни неща, е, като се опряхте на вашия опит в Сметната палата, в Сриската Сметна палата и е, подчертахте връзката с политическите решения. Подчертахте също така, че имате виждане за подобряване на положението. Доколкото разбрах, през 79-та година или малко след това, поне това е записано, в биографията ви сте били член на политическия клуб и какви бяха вашите функции в рамките на този клуб? Това е нещо много важно, именно независимостта спрямо политически, всякакъв вид политически аспекти вие казахте, че не сте успели да осъществите всичко, към което сте се стремили. Бихте ли ни споменали какво точно имате предвид? Още един въпрос имам към вас. В Uh при изпълнение на вашите функции, били ли сте, сблъсквали ли сте се с... Това е във въпрос четвърти. Как точно сте участвали в приемането на управлението какво а, точно имате тук предвид? А, тъй като а, винаги контролираме а, а, информацията, която се предоставя от кандидатите, а, в някои статии в пресата, а, през 2008 година се казва, че като ръководител на съвета за защита на данните сте били критикуван в връзка с ползване на интернет без съответното разрешение. Тоест, нуждае ли сте се от разрешение, съдебно разрешение за ползване на някои данни? Също така, ви опрекват в ограничението ограничен брой на контролни проверки, заседания, които са били първоначално 8, а след това вие сте ги свили до 5. Бихте ли ни разяснили защо сте приложили по този специфичен начин тези мерки?

свързан с организиране на контактите между групата, правителствената, дирекцията и партията. Това се осъществява само на административно е, ниво и ръководителя на персонала тази дейност изобщо не предполага, че аз съм взимал политически решения. Участвал съм в подготвянето и хармонизирането на някои решения, така че парламентарните групи и управлението са взимали съответните решения. Ние сме Федерална република, и това позволява тази дейност да се осъществява плавно. Отговарял съм за връзките с пресата, но подчертавам, че това е чисто административна дейност. Що се отнася до независимостта, винаги съм се стремял да изпълнявам длъжността си на служител на Сметната палата и съответните ми ангажименти спрямо парламента. И аз бях близък сътрудник на ръководителя на Сметната палата и ми беше е, казано, е, че е, не мога да се откажа от тази длъжност на служител на Сметната палата. Винаги съм подчертавал това, именно за да запазя своята независимост. А, аз искам да следвам моя път, професионален път, без да бъда обвързан с някоя политическа сила, дори и тази на моята партия. Както подчертах в уводните си думи, аз наистина съм работил активно в сферата на социалното осигуряване – в Австрия има значителни затруднения в сферата на пенсионното дело. Това е голям проблем на всички индустриализирани развити страни. И многократно се осъществяват реформи на пенсионното осигуряване – и тези проблеми в пенсионното осигуряване няма скоро да бъдат решени, по-специално в Австрия, поради демографската ситуация на страната, демографския срив. И наистина нужни са не години, а десетилетия за решаване на тези проблеми и за въвеждане на ефикасна пенсионна система. А, именно това съм, имах предвид, като казах, че не всичко, към което съм се стремил, съм успял да осъществя. А, Партията, в която членувам, също върви по, в тази посока. По отношение на здравеопазването, отново по демографски съображения, се сблъскваме с сериозни затруднения. Населението застарява и продължителността на живота се увеличава, така че тук възникват съответните проблеми и не разполагаме с нужните финансови средства, с нужните фондове. Само отчасти можем да осъществим това, към което се стремим. По отношение на бюджета съм отговарял за различни раздели, именно здравеопазване, социалната сфера и трудовата сфера – Правителството внася проекто бюджет, който се разглежда от специализираните комитети, а аз работил в подготвителната фаза на този бюджет. у нас Сметната палата подготвя освобождаването от отговорност на федерално ниво, получава от съответните министерства всички необходими документи, проверява ги и предлага освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета. Това е придружено с статистически данни. И съответните счетоводни е, отчети, така както са залегнали в нашето законодателство. Е, след това комисията на Сметната палата разглежда е, изцяло това предложение и по раздели Предава го на съответната компетентна комисия, следващото звено и накрая в пленарен състав се приема това предложение или се отхвърля. По отношение на защита на данните, на Комисията за защита на данните, тук, за съжаление, е, сте прочели само е, положителните аспекти на нещата. В тази е, комисия доста често съм успявал да бъдат гласувани моите предложения с мнозинство, с някои изключения, с противопоставяне на зелените и господин Вегер, който е, общо взето винаги гласува против другите. Е, по отношение на въпроса ви за намаляване на броя на заседанията на съвета, наистина тези е, заседания протичат и в работна група, в такъв формат, а не в пленарно заседание. И а, има въпроси, които се разглеждат само в работните групи, е, където се извършва същинската работа. И именно към това е, съм се стремил. Когато установих, че няма да се постигне единодушие в рамките на е, три часа, това е било времето, с което съм разполагала, за да взема решение, По отношение на директивата, много бързо а, успяхме да вземем решение, да установим позицията си и изготвихме становище от 30 страници с едно седмично закъснение. Но, както а, ви казах, аз а, наистина държа на това нещата да се обсъждат задълбочено в рамките на работните групи където се изготвят евентуални критични бележки. Когато въпросите са изключително трудни, винаги насочвам дискусията в работната група не към политическите аспекти, а по същество. Що се отнася до IP данните, интернет, Въпросът тук беше поставен на последния начин. Какво се случва, когато трябва спешно да се вземе решение? Знаете, че Австрия е планинска държава и през зимата наистина има спешни случаи за спасителни операции в планината. И тогава се нуждаем от допълнителна информация, да речем през уикенда. Именно в такъв контекст беше, се вписваше този въпрос, критикуван от зелените. Но така или иначе въпросът беше решен с мнозинство. Благодаря, колегата Ренар. <clears throat> Благодаря ви много, господин Богер Бауър представител на Народната партия в Австрия. Тази партия, както знаете, има едно много силно лоби. Освен това, вие казахте, че сте председател на съвета за защита на данните. Имам въпрос в тази връзка. В края на миналата година Европейският съд а, излезе със становище, че оповестяването на получателите на субсидии от Европейската съскостопанска политика е недопустимо. Какво можете да кажете за публикуването на получатели, за получателите на субсидии по линия на тази политика и оповестяването на данните? Благодаря ви. Много ясен отговор ще ви дам. Аз се придържам към решението на Съда на Европейските общности. Много благодаря, господин Богербауър. Вие споменахте в встъпителното си слово прозрачността и колко е важна тя. Прозрачността по управлението на бюджета също беше спомената, а също така освобождаването отговорност на комисията. Ние сме свидетели на това, че Сметната палата непрекъснато споменава държави членки, е, не ги посочва и изрично наказва, че има проблеми. Важно е, е да изслушаме някой, който е запознат с тази работа, също така и работи в политическите групи. В бъдеще как можем да осигурим по-голяма прозрачност, е, поименно да бъдат споменавани държавите, които допускат наредности? На второ място, в писмените отговори по отношение на одита на изпълнението, вие правите една препратка и към този въпрос. Дали ще се промени ролята на Сметната палата в бъдеще, що се отнася до бъдещите доклади за оценка от страна на Европейската комисия? Всяка година ще бъдат внасени такива доклади. Каква ще бъде ролята на Сметната палата по отношение на одита на изпълнението? Дали Сметната палата ще провежда анализ и собствен одит на изпълнението. По първия ви въпрос за прозрачността и държавите членки ще кажа следното. Би било твърде полезно за Европейския парламент, ако постигнем по-голяма прозрачност по този въпрос. Какво имам предвид? Аз мога само да работя по слабостите, ако знам точно къде са те. Затова бих приветствал възможността да работим по този начин. От друга страна, съм провеждал разговори с длъжностни лица от е, Сметната палата, които предоставиха отговори на моите въпроси и те ми казаха, че това би довело до допълнителни административни разходи и разходи по осигуряването на данни, но аз съм напълно съгласен с вас, че за мен това би било една достойна цел и това би подпомогнало работата на Европейския парламент, за да открием точно къде са проблемите. Това, разбира се, не е само политически въпрос. бих положил максимални усилия за управлението на служителите на Сметната палата, така че да осигурим допълнителните ресурси, за да достигнем до тази информация. По втория въпрос за докладите за изпълнението на Европейската комисия и каква би била ролята на Сметната палата в това отношение? Ще кажа, че аз представлявам сметна палата, която има малко по-различен начин на работа от този на Европейската сметна палата. Австрийската сметна палата, както вече казах, не е аудитор на държавите членки, така както е Европейската сметна палата. Трябва да излизаме с становище за увереност и така нататък. Сметната палата в Австрия прави одит, а, но не за парламента, тъй като той няма такива контролни функции по отношение на бюджета. Австрийската сметна палата по-скоро насочва вниманието си към проверка на целесъобразното разходване на средствата. Така че показателите са малко по-различни от тези, които се прилагат според европейското право. Европейската сметна палата проверява законосъобразността, целесъобразността, ефективността. Разбира се, най-важното е, нещо е, е законосъобразността това е все едно да се излезе с становище или заверка на отчетите. И постигането на поставените цели. За нас като сметна палата трябва да установим дали определени проекти могат да постигнат заявените цели и целите на политиката. А Въпросът за економите или ефективността е чак на четвърто място по важност. Много често най-економичният начин за работа не е този, който ще ни позволи да постигнем целите си. Така че това са едни критерии, подредени по важност. В бъдеще смятам, че Европейската сметна палата ще бъде призована да направи всичко възможно да се пренасочат усилията й от простото издаване на едно становище за увереност и ще се насочи към целесообразността, Тоест, по-скоро това е една оценка на изпълнението. По този начин ние ще се умеем да подобрим ефективността на програмите и там остава още много работа за вършене. Е, определено ще работя в тази посока, доколкото имам възможност. Благодаря на господин Вогър Бауер. Благодаря, господин председател, госпожа Костингер. Искам да допълня въпроса на госпожа Сендер. Бе казано, че доста време е необходимо преди реформите да дадат резултати. Според вас, как можем да подобрим ефективността в работата на Сметната палата и да я усъвършенстваме? Би било интересно за нас също така да разберем как виждате бъдещето за сътрудничество между Сметната палата и парламента, Европейския парламент. Благодаря ви а, много. Мога да продължа вече казаното току-що, когато отговарях на предишния въпрос. Според мен, подобряването на ефективността в бъдеще в работата на Сметната палата трябва да бъде постигнато, като се движим към проверки за изпълнението, а също така като използваме максимално наличните а, ресурси, що се отнася до издаването на тези становища за увереност. това трябва да можем да го направим без да увеличаваме личния състав, защото сметната палата все пак трябва да служи като образец за ефективно използване на личния състав и поради това ние ще трябва да насочим вниманието си към експертните умения на служителите, да ги пренасочваме, така че да постигнем ефективност, трябва да правим оценки на ефективността оценки на целесообразното изразходване на средствата, освен това, трябва да можем по-подробно да обсъждаме отделните проблеми по а, отчетите, които получаваме и докладите, които получаваме от Европейския парламент. Според мен, а, трябва да можем да съставаме повече специализирани доклади. Що се отнася до сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент? Според мен, В миналото, десетилетия наред, съм полагал максимални усилия за подобряване на сътрудничеството в е, Австрийската сметна палата и съвета за социално осигуряване. Има много богат опит в работата с европейските институции. Тоест, ние в качеството или на аудитори в е, нашия съвет, нашата сметна палата, от самото начало предоставяха информация, доколкото това е предвидено по закона за поверителността и сме осведомявали парламента обстойно. Освен това сме канили колеги от Сметната палата за да могат всички политически групи да бъдат равнопоставани по отношение на предоставената информация. Не сме се срещали само с управляващите партии, ние сме полагали усилия всички политически партии да бъдат осведомявани. Така че имаше надлежен диалог между Сметната палата и политическите сили. Ако се вгледаме в правната рамка, ще видим, че този диалог би могъл да се доразвие и аз определено ще предприема необходимите усилия за това. Благодаря, господин Гайер. Благодаря ви, е, господин Гайер. Е, е, искам добре да си изясня един въпрос. При сегашната ви кандидатура за работа в Европейската сметна палата, а, Виждам, че като опит, всъщност имате 5 годишен опит като аудитор в Австрийската сметна палата. Това е Вие е, наблегнахте, че искате да сте бил винаги служител. Мога ли да обаче да заключа, че вие не сте бил аудитор от 79-та година? И втория въпрос. Комисията за бюджетен контрол на държи е, на прозрачността в използването на средствата от европейските фондове. И от е, опит знаем, че е, много често държавите членки не сътрудничат с голяма охота, макар че по принцип това правило се приема, че е така. И това ни възпрепятства да упражняваме реален контрол. Тук в информацията чета, че Австрия е сред тези държави членки, в които не се извършва често одит и въобще финансов контрол в селското стопанство. И точно по тази причина искам да попитам, предвид този факт, как бихте реагирали, ако аз се откажа да реагира или да отговори на критика или от страна на Европейската сметна палата? Да, наистина от 74-89 година съм бил аудитор, след което аз лично работех в друга служба. Не съм... Продължих да служа, да работя в Сметната палата, но имах други задължения – И забравих да ви кажа, че работех и в е, анкетна комисия по сградния фонд. И като такъв съм бил, аз съм я контролирам. Mitgliedstaaten der Mittelverwendung, der geteilten Mittelverwendung. Äh, da, äh Сега по отношение на прозрачността при ползването на средства от фондовете. Напълно съм съгласен. Знам, че има проблеми при сътрудничеството с държавите членки. Понякога е трудно да се установят преки отношения, но трябва да се намери начин те да бъдат политически, да бъдат принудени по някакъв начин, макар че политическия натиск е, е изключен. Но аз съм на мнение, че трябва да се е, направи е, всичко възможно те да сътрудничат. Е, трябва да приключваме, да приключим с изслушването и да ми преминем към гласуването. Колегата Сендер. Благодаря ви, господин председател. Аз Внимателно проучих е, биографията на кандидата. Сега обаче искам да задълбоча малко някои от е, въпроса на колегите, за да имаме малко по-точни, точна представа. Е, пред мен в момента държа едно пресъобщение от групата на ЕНП, от 2010 година декември, в което се съобщава, че като вие сте посочен за кандидат. Искам да разбера нещо. Вие още ли сте директор или сте напуснали този пост? Защото знаете, че за нас независимостта е изключително важна, а пък от този документ не става ясно. Затова ви моля просто да уточните. Вие сте също така член на и на политическа партия. В Европейския парламент е, зелените имат група. Доколкото разбрах вашата, вие винаги сте имали проблеми с зелените, така че ще трябва да работите и с тях. Е, В отговор ви на девети въпрос, може би има грешка в превода, има някакво объркване. Твърдите, че сметната палата подпомага парламента при упражняване на правомощията на контрол за изпълнението на бюджета. Искам да е, е, ви попитам, давате ли си е, точно сметка каква е различната роля на съвета, на парламента, на, по отношение на, във връзка с управлението на финансите, включително дори и на Съда на Европейските общности, как става процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. За момента знаете, че има 27 членове на Сметната палата, колкото са държавите членки, по един от държава членка. Така че тези е, членове трябва да са независими не само от политическите партии, но и от своята държава. И искам да ми кажете какво мислите за идеята да се съкрати броя на членовете. И още един въпрос. В е, нашата комисия се обсъжда процента, допустимия процент на грешки. Това е много важно за професионалния одит. Какво мислите за това? И знаете ли, че а, в годишния отчет за 2009 година на Сметната палата. Е, Австрия е, е посочена като държава членка с доста голям процент злоупотреби. Можете ли да кажете нещо повече и е, да кажете каква е била позицията на Сметната палата. Благодаря ви. А, сега на първия въпрос, дали съм бил политически директор. Вижте какво. Аз а, се бях разбрал с моя работодател. и да напусна всички постове, така че не съм служител нито към Сметната палата, нито, нито към парламента. Отка... Отказах се също от всички политически функции, които имах. Не съм вече председател на Комисията за защита на данните, нито на член на Сметната палата, нито на Комисията за връзки с Сметната палата, нито всички тези комисии, които съм изброила в биографията, които вече не работят. не съм се оттеглила изцяло, докато не разбера вашето решение от Сметната палата. Отказа съм се обаче от всички постове в моята партия. По отношение на процедурата за освобождаване от отговорност и участието на парламента и на съвета, окончателното решение, важното, крайното решение всъщност а, това на парламента. У, у нас обаче в Австрия а, процедурата още е по-сложна, защото сметната палата, съвещателен орган, на äh, würde ich das hier auch verstehen, obwohl das im europäischen Kontext juristisch nicht so fest. И така че мисля, че даже в европейски мащаб правомощите не са много точно разделени, но а, а, е, мисля, че това може да породи дебати за, за структурата на сметната палата. Но в крайна сметка всички тези проблеми са скрепени в договорите и ако желаете да ги измените, вие трябва да решите дали ще промените нещата или не. По отношение на допустимия процент грешки, да, отчетох, чух това, което казахте и ще направя всичко възможно нещата да се подобрат. Жалост от сега не мога да ви кажа. Не знам доколко ще може един член на Сметната палата да влияе върху такива решения. Благодаря. Благодаря на господин Йогер Бауер. И е, сега ще е, преминем към гласуване.